mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. Извинете ме за това малко закъснение. Обикновено не заседаваме в тази зала и обикновено не заседаваме в такава една сграда с толкова трудно достъпни коридори и зали. Графикът също е малко извънреден. Разполагаме само с половин ден и то в седмица, която обикновено заседават групи. Това, това още допълнително утежнява нещата и обяснява защо повечето от колегите от социалистите ги няма, така че ще се възползваме от това. Виждате, значи, че нещата са сложни, положението не е приятно от гледна точка на политическата организация на работата, от гледна точка на разпределението на нашите лични ангажименти и така нататък и така нататък. За графика. При изработване на графика за, за работа за следващата година ще опитаме да избегнем такова стечение на обстоятелствата. Това се отразява на работата ни, на нейната ефикасност. И така, по същество. Запознали сте се, предполагам, с дневния ред. И ако няма бележки, нашият колега Алфонси ще трябва да председателства заседание на нашата а, група, на нашата комисия. Извинете за това. За това предложи седма точка да бъде отложена. Седма точка, която е свързана с протокола за определене на възможностите за риболов и финансово участие с трети държави. Шеста и седма точка става дума. За това всъщност няма проблем да бъдат оставени за обсъждане в друг момент. Поради това, че колегата председателства друго заседание в момента. Тези са значи съобщението относно дневния ред и ако няма други бележки, можем да го счетем за приемем. приемен. Съобщенията, всъщност вече ви ги направих, така че няма да ги повтарям. Има група за мониторизация, която ще се събере на 20 април, за да обсъди функция А и Б от бюджета. Знаете какво значи група по мониторизация. Предполагам, Джеймс Елес. Да, знаем какво значи това, но смятам, че вместо да ни казвате всеки път, кога ще се проведе заседание от път за път, дали не може да ни дадете предварителен график. Защото в противен случай няма да имаме достатъчно време да се подготвим добре за едно такова трудно всъщност упражнение. Да, благодаря, каза председателя. Разбирам ви. И ще уважа молбата ви. След заседанието на нашата комисия по бюджет имаме заседание на координаторите. Съответно ще изляза с това ваше предложение за програмиране, за изработване на график предварително. И ще ви уведомя писмено вас, колега Джеймс Елес и останалите колеги. И така, продължаваме. Излъчва се директно нашето заседание по интернет. И също така е включен линк към информацията, по-подробната информация за бюджета в интернет. Последното ни заседание бе на 3 март и ако няма бележки по протокола, ще го счетем за прият. До края на заседанието очаквам бележки. При изработването на дневния ред Инге Креслер, Греслер ме попита, всъщност поиска от мен къде е Илга. Толкова съм заслепен, че не я виждам. Видях я. И друго едно, е друга молба от Илга Трупел – да изнесем техните точки в началото, защото после имат други заседания, така че пета и четвърта ще са преди четвърта. Пета и 14, извинете, ще са преди четвърта. Оттам нататък вече няма да разместваме числата. И така. Инге, заповядайте, за да ни представите как вървят вашите работи по регламента на депутатите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, имам една добра и една лоша новина. Добрата е, че докладът е готов. Внесени са около 130 предложения за изменения. В момента, в който секретариатът е обединил тези изменения, веднага ще започнем работа по тях, също и в ресорната комисия. Докладът е на английски язик Измененията също са в по-голямата си част на английски язик, с изключение на някои от тях, внесени от госпожа Холмайер относно политиката в областта на сградния фонд. Бих ви помолила максимално бързо да се запознаете с тези изменения из текста на доклада. За това изготвихме и всичко на английски язик, за да става това максимално бързо. През идната седмица ще започнем работа по отделните параграфи и отделните изменения. Така че смятам, че ще можем да се придържаме към графика, който съгласувахме и с координаторите. За това не разбирам изложеното в доклада на Комисията по регионално развитие. Там ресорната комисия отбелязва, че не разполага с достатъчно информация. Трябва да кажа, че представителят на Комисията по регионално развитие работи и с нашата група така че е добре информиран. Винаги мислим по това кога точно да започнем работа, затова ви моля максимално бързо да се запознаете с текстовете на страницата на Комисията по бюджети. Са публикувани съответните текстове вече месеци наред, разполагате с тях, така че мисля, че идния месец, през месец април, ще можем да представим доклада. Трябва да работим и по максимално прозрачен начин. Завиждам на съвета за това, че там се събират 27 души и че председателството на съвета винаги има към кого да се обърне. Председателството може да направи предложение, то вече излезе с такова предложение – Нашата комисия го получи и в момента го разглежда. Опитахме се да включим някои елементи от предложението в доклада, но не бих искала да включваме прекалено голяма част от него в нашия текст, за да не отслабим позицията си в рамките на преговорите. Трябва да постигнем целите си, които не са малко. Това бяха добрите новини. Лошата новина е, че сега наистина трябва да се захванем за работа и трябва да прочетем много голям обем текстове. Работата е много сложна, много обхватна. Текстът не е лек. Някои пасажи са много важни, като например финансовите инструменти, споделеното управление. По тях са направени и промени – Искам да говоря за нещо, което е много важно за парламента, а именно делегираните актове. В доклада се обръща голямо внимание на необходимостта от съблюдаване на правата и правомощията на парламента. Според мен е много важно именно ние да отстояваме тези правомощия, тъй като другите институции няма да го сторят вместо нас. Делегираните актове са уредени в член 290 от договора там е постановено, че актове с незаконодателен характер могат да бъдат да спадат към прерогативите на комисията. Става дума за актове, които се отнасят до несъществени области, като срокът за делегиране на подобни правомощия трябва да бъде много точно определен – Делегираните актове трябва много точно да бъдат определени и в бюджетната рамка. Парламентът има право да отмени някои от делегираните актове. Те могат да влязат единствено в сила, ако парламентът или съветът не внесат своите възражения в рамките на предварително определения срок. Вече бе съставен доклад по собствена инициатива относно делегираните актове. Това бе докладът САЕР. В доклада се съдържа тълкуване на договора по което работи и правната служба на парламента. В доклада на Заер се твърди, че съгласно договора във всеки основен правен акт трябва максимално точно да бъдат определени делегираните правомощия. В доклада се посочва също, че законодателят може да уточни какви механизми за контрол да бъдат приложени. Докладът ЦАЕР бе прият с мнозинство от 590 гласа. В него се посочва, че отмяната и възраженията, уредени в договора, са с чисто пожелателен характер, т.е. възможни са и други механизми в рамките на делегирането на правомощия. Именно по тях възниква въпросът доколко да се придържаме към доклада на САЕР, не сме консултирали правната служба по този въпрос. Предлагаме да се придържаме към уреденото в договора като са предвидени изменения и в двете посоки. Или да отидем по-надалеч, или да се придържаме към договора. Що се отнася до обхвата на делегирането, то това е то е уредено в член 199 от а, финансовия регламент. Какво няма да направим? И това е първото нарушение на договора от наша страна. Не определяме срока на действие, целите и съдържанието. Има около 30-40 члена по които комисията би искала да състави правила за прилагане, но все още не сме работили по въпроса доколко комисията може да се разпростре в рамките на делегирането. Не приехме 12 от членовете, по които комисията предложи правила за прилагане – Става дума за целта на финансовия регламент, за делегирането от страна на комисията по отношение на конфликтите на интереси на изпълнителните агенции – Става дума също така за принципа на пропорционално намаляване, за лицата, намиращи се на подчинение и финансовите инструменти, както и за преразглеждането на финансовия регламент. Трябва да поговорим също и за това, при какви условия комисията може да извършва делегиране и в какви рамки. Това е уредено в член 202 Делегирането трябва да се синхронизира във времето с финансовия регламент. Подготвили сме изменения по този въпрос. В член 203 е уредена отмяната на делегирането. Възможно е да се отменят само части от него. Трябва да е възможно именно това, че тази частична отмяна на делегирането. Това е важно за нас. По въпроса за приемането на делегирани актове, приехме буквалния текст на договора, в който са е уредени приемането на делегирани актове, както и възражението срещу тях. но по този въпрос се разминават договорът и докладът САЕР. Именно тук отново се натъкваме на въпроса доколко да се придържаме към договора и доколко да излезем извън рамките му. Днес говорих само за делегираните актове, следващия път ще говоря за доклада като цяло, като ще се фокусирам най-вече върху споделеното управление. Bien. Merci, mon cher. Много благодаря. Много благодаря на нашата скъпа докладчица, която ни обясни много ясно толкова сложната част от финансовите правила. Благодаря, господин председател. Аз съм ръководител на една много малка група днес. Надявам се, че няма да има прекалено много сложни гласувания. Нашата група е в Атина и аз и е, искам да ви уверя, че ние не бойкотираме комисията по бюджетите. И за това няма да се спирам върху подробности, отговаряйки на изложението на госпожа Греслер, защото членовете на нашата група, които отговарят за това са Фатина, но искам да направя едно общо размишление по темата на прерогативите, правомощията на парламента. Разбира се, ние трябва да ги защитаваме. Но също така трябва да помним, че парламентът е политически орган и нашите правомощия са предимно политически. Ние не сме нито изпълнителен, нито административен орган и трябва тук да потърсим баланс. А ако се задълбаем прекалено много в деталите, тогава ще се осложни изпълнението на политиките и това въжи не само за Европейската комисия и за нас. Ние можем да се затрупаме с прекалено много подробности, трансфер, информация и не мисля, че тогава ще може да справим с трима сътрудници. Ще ни трябват повече сътрудници за всеки един от нас. Трябва да избегнем опасността да бъдем увлечени и въвлечени в едно управление на най-низово ниво с дребни подробности. Ние трябва да мислим за ефективността и за гъвкавостта. Трябва да избегнем ненужната липса на гъвкавост. Аз разбирам, че всичко това е много сложно, но ние наистина трябва да потърсим, да намерим баланс. Ние трябва да се съсредоточим върху правомощията на парламента, но не трябва да се задълбаваме във всяка една подробност, защото иначе ще изгубим от погледа си това, което наистина е важно. Това е моето общо послание към Индия. Моля, потърсете баланс. Не става дума само за правомощия на парламента, а и за ролята на парламента като политически орган и създаването на една ефективна система за изпълнение на политиките, а това предвижда и изисква необходимата гъвкавост. Благодаря. Господин председател, независимо от това, че ние не сме отишли в Атина, но по други причини нашата група не е много силно представена, поради пролетни настинки и други причини, бих искал да кажа на Инге, че обсъждането ни във вътрешно, на вътрешното заседание, където присъстваше нашия докладчик в Сянка, там той и изрази мнение, което съвпада до голяма степен с казаното от Йоран. Той каза неща, които са много подобни на казаното от Йоран. Така че ние сме съгласни с Йоран и смятаме, че трябва да се потърси необходимия баланс между политическата отговорност и управлението, което да не ни затрупва с прекалено много подробности, да не се задълбаваме в подробности при управлението. Е, така че много е важно да се потърси баланс. Благодаря, господин председател. Мерси боку. И аз благодаря. Някой друг иска ли думата? Няма. Значи, аз искам да кажа две неща. От една страна, и аз искам да се присъединя към току-що казаното от Еглунд и Йоран. Наистина, и аз смятам, че трябва да положим усилия парламента да не излиза от политическата си рамка и тази политическа рамка да не пречи пък на оперативната дейност. Това е всъщност сложността. Имаме пример вече на това какво може да се случи, когато Европарламентът желае много отблизо да контролира, да мониторизира оперативната дейност. Дали това би било фонда Солидарност и неговото като освояване. Днес, например, ще гласуваме защото се изисква коригираш бюджет винаги, когато се ползват, се освояват средства от фонда Солидарност. Тоест, същото всъщност се отнася и за фонда за приспособяване към, глобация, към глобализацията. Има 10 вече примера, които бих могъл записал съм си ги да ви ги представя. Всичко това всъщност доказва, че тези изисквания е, съответната парламентарна комисия да взема отношение, в крайна сметка се отразяват на общият ритъм на нашата работа и ние закъсняваме с законодателната си, с политическата си дейност. Тази философска визия всъщност, която цели да помири, да примири, вместо да скара нашите две функции като оперативни работници и като политици, е именно нещото, което би трябвало да ни занимава. Получих писмо от председателя на Комисията по регионално развитие, който иска допълнително време, малко повече по-дълъг срок, за да подготви становището си. И аз смятам, че това е разумно, тъй като управлението на кохезионните фондове е важно. Това са европейски пари, така че ще го поставя на заседанието на координаторите и там, заедно с координаторите и с Инги, ще решим как бихме могли да пренагодим нашия календар, за да се съобразим с това искане. Имаме вече изработени предложения за изменения, които всъщност са изработени на английски, но пак е нещо. Решили сме всъщност да уважаваме, да спазваме принципа на езиковото разнообразие, така че това няма да остане дълго време така. Коментарите ми са показаното от Геран и от господин Хаклунд. Всички преследваме една и съща цела, именно документ с политическа насоченост. Но на общите насоки за изготвянето на бюджета целят и постигане на цели в областта на управлението. За това се концентрирах върху задължението за отчитане. Работихме и по въпроса за това как комисията да получи информация, да разполага с цялата информация, ако възлага съставянето на бюджета на други. Тоест, Искаме ли изпълнението на бюджета да се възложи на банки в частния сектор? или пък да застанем на противоположната позиция, да изходим от това, че тъй като става дума за средства на дънакоплаците, изпълнението на бюджета трябва да се възложи на банки в публичния сектор. Много упростихме материята, като направихме много конкретни предложения на комисията във връзка, например, с изчисляването на разходите за персонал – Приложихме много подробен подход, като се основахме на това, че държавите членки трябва да извършат разчетите, които след това трябва да бъдат проверени. Не винаги може да се постигне единство и на ниво комисия, тъй като има разминаване между интересите на отделните генерални дирекции – но основният въпрос е как да следим освояването, разходването на европейските средства, така че да се постигнат политическите ни цели. В предложенията за изменения посочихме, че изпълнението на бюджета винаги зависи от приемането на основен правен акт. С настоящия финансов регламент ще постигнем нещо, което до момента не сме постигнали, а именно пряко предоставяне на средства на дружества. Ако не предвидим предложения за изменения в тази област, то ще се извършва финансиране, което ще установим едва постфактум. И за да избегнем това, ще трябва още от самото начало да следим как конкретно се разходват средствата – Съветът правилно посочи, че с настоящия финансов регламент предоставяме карт бланш още от самото начало. За това трябва да постановим и някакви гаранции за надлежно разходване на средствата. Имаше спорове и за бюджета на временните 12-тини. Това е по-скоро един технически въпрос – който обаче не искам да спестя на никого от вас. Всички тези технически въпроси са уредени в други документи. Опитали сме се същевременно да вземем предвид и политическите ни интереси. Можем да постигнем някои подобрения в тази област – много спорен въпрос е споделеното управление. Във връзка с това предложихме механизъм за контрол. Споделеното управление е уредено в член 56, но все още нямаме яснота по всички детайли от този механизъм. И за това трябва да подходим особено внимателно. Разбирам вашите доводи. Някои пасажи звучат много сложно, но всъщност са доста лесни. Основната ни цел е да следим разходването на европейските средства. Това са правомощията, които са ни предоставени от нашите избиратели. И трябва да правим това от тяхно име. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. По всяко време можете да ги отнасяте към мен но до момента никой не се е обърнал към мен с въпрос, което според мен никак не е добре. Нека конкретно работим по бюджета и не представяме блокиращи аргументи. Има много въпроси, с които и аз не искам толкова много да се занимавам, като например микроуправлението. Проблемът е, че парламентът в никакъв случай не е взет предвид. Комисията се опитва да се освободи от отговорността във връзка с изпълнението на бюджета, а искам да се поеме отговорност, както от страна на комисията, така и от страна на парламента. Това беше и целта на измененията. Е, Благодаря, Тинге. Е така. Изчакваме развитието на събитията и на всяко от следващите ни заседания ще даваме думата на Инге за информация. Минаваме сега, както вече ви казах преди четвърта точка, да се върнем към нея, минаваме към 14 за бюджета 2011 година. Това се налага, защото и Хелга трябва да тръгне по-рано. Нашата група отива в Будапешта днес, за това се налага да напусна по-рано. Бих искала да ви благодаря, че ми давате възможност сега да се изкажат. Става дума за изискване на трансфер за модифицирането на плана на Економическия и социален комитет и комитета на регионите. Промените в щатното разписание на економическия и социален комитет ще доведе до спестявания в бюджета. Бих искала да ви помоля, господин председател, да се гласува по този въпрос и призвам колегите да гласуват за. Благодаря. Наведнъж ли? Едновременно? Мисля се, че бихме могли да го направим, но разбира се, всичко зависи от това какво ще кажат колегите. Хубаво тогава лесни, разбираеми са молбите ви. Кой е да гласуваме всичко наведнъж? Благодаря. Някой против ли е? Двама? Въздържали се? Няма. Така, че двата трансфера са приети. Благодаря на Хелга и пожелавам приятен път към Будапешт. И така, връщаме се към дневния ред, така както всъщност е, сме го написали. Четвърта точка – подготовка на бюджета 2012 година. Вече сме в рамките на триалог и ще дам на триалог, разговори в рамката на триалога, така че давам думата на Франческа Балзани, за да представи позицията на парламента в този триалог. Президенте. Благодаря, господин председател. Вчера проведохме триалог за подготвянето на бюджета за 2012. Нещата бяха доста лесни, защото нямахме цифри, нямахме аритметични действия. Беше много, разбира се, добре, че говорихме за бюджетните приоритети гласувахме за насоките с специалното позоваване и специалното визиране на стратегията Европа 2020 година. Искам да изтъкна факта, че има нужда от много сериозна последователност спрямо съвета и Европейската комисия в светлината на тази стратегия Европа 2020 година защото това е и стратегия за дългосрочното възстановяване на европейската економика. И ако не започнем конструктивни, незабавни стъпки към този процес, ще направим голяма грешка. Смятам, че бюджетът, който се приема в времена на криза, е добър в предлагания му, му вид, но трябва да се разгледа политиката за укрепване на економиката. Не трябва да възприемаме чисто линейен подход и не трябва да мислим само за чисто математическо увеличение, което не е най-добрата реакция във времена на криза. Трябва да се помисли за това как да се гарантира растежа и как да бъдат увеличени бюджетните кредити за поети задължения. Също така помолих да се обърне внимание върху онази част на резолюцията, в която ние можем да обърнем внимание върху сумите, които не бяха изразходвани през предишните години, което може да бъде един допълнителен ресурс и също така трябва да се предвиди една хоризонтална гъвкавост във времето. До сега реакциите са били по-скоро от общ характер. Не се задълбочавахме много в подробностите, но се говореше за това, че е необходимо да се инвестира в изпълнението на стратегията 2020, нещо, което е много по-добре, отколкото чисто рестриктивните економически мерки. Също така беше изразено съгласие с това, че е необходим един силен бюджет за 2012 година, тъй като Нашата комисия отново ще заседава скоро. Ние трябва да се съсредоточим върху пилотните проекти. Тук трябва да обърнем внимание до 3 юни, че трябва да подготвим проекто списък към комисията, за да получим обратна връзка и коментар от комисията и след това да проведем изслушване, за да видим кои бюджетни сфери не са работили добре, а кои са били особено успешни. Необходимо е да се ориентираме добре в ситуацията, когато разглеждаме бюджета за 2012 година. Трябва да обмислим резервите и да отчетем, че резервните средства са много малки, но трябва да мислим кои са възможностите за успех и трябва да гарантираме ефикасното използване на средства. Да, и в допълнение на отличното изложение на Франческа бих искал да добавя, че триалогът триалогът поне по въпроса за проекто бюджета 2011 година бе, както обикновено по това време на годината се случва, не всъщност обмен на мнения, а по-скоро обмен на едностранчиво защитавани позиции. Съветът обяснява защо бюджета трябва да се ореже, а Франческа представя позицията на парламента, както всъщност вече посочи, на основата на общи глобални генерални насоки. Кое е положителното от представеното, на, от, представеното от Франческа? И трите институции всъщност искат да се водят от Европа 2020. С други думи, приоритетите лесно се определят и се поддържат и от трите страни. Сега, разочароващото е, това, че всъщност нашите събеседници под, под унгарско председателство нямат единно становище. Нямат единно становище. И всъщност се придържат към един дървен език, към едни шаблони, от които нищо не се разбира. Сякаш са им вързани ръцете. И аз в този смисъл, позволете да кажа, че бях слисан <laughs> от това, че не се чу никакъв коментар, както пише на телевизията No Comment. Не се чу никакъв коментар. <laughs> И не успях да предизвикам аз всъщност никакъв коментар, имайки предвид колко съм убедителен. Значи, моят, моят талант и той има граници. Имах всъщност трибуна и освен това имах възможност да говоря с всички по-отделно, с всички участници. И се постарах отново да се върнем към практиката, която всъщност прилагахме до преди няколко години и не знам защо изведнъж ни извергнахме. Всъщност, политическият дебат трябва да се води върху главните, главните поети задължения, а не върху главните кредити за плащане. Тоест, политиката, бюджетната политика е свързана с поетите ангажименти. Останалото е оперативна работа. Плащанията са оперативно нещо тъй като плащанията са математическо правно задължително, неизбежно последствие от гласуваните ангажименти, от поетите ангажименти. И както Както вече ви казах, през последните години, особено миналата година, когато обсъждахме 2011 година и нейния бюджет, и тогава всъщност обсъждахме плащанията, а не политиката, не насоката, не ангажиментите. Така че всъщност това се материализира в една абсурдна ситуация. Имаме кредити, имаме кредити, предимно от структурните фондове, след което се наложи да освободим повече средства, да, пове, да разходваме повече средства, тъй като имаше нужда от реакция в условията на криза и това всъщност ще означава повишаване на плащанията не само през 2011 година, а и през 2012 година. И ако продължаваме да да обясняваме на всички, че трябва да затегнем коланите в при бюджетите на всички държави членки, то тогава определено трябва да затегнем коланите и тук на европейско равнище, когато всъщност цифрите не ни го позволяват. Ще влезем в противоречие с нас самите, при това пред всички, защото всички слушат нашите дебати по интернет. Ето за това бях слисан <laughs> и стреснат и не знаех как да реагирам на това, че това, което изложих, страстно, пламенно и така нататък, никой всъщност не ми отговори, нито да ме разкритикува, нито за да ме похвали. Мълчание, пълно мълчание от страна на другите институции. Исках да ви го разкажа. И да не забравяме, че след няколко минути всъщност ще трябва да гласуваме. Ще трябва да гласуваме за плащанията, предвидени за 2011 година. И тук ще се сблъскаме с едно конкретно изражение на, този, на това политическо недоразумение, което току-що ви изложих. И всъщност няма да ни изненада това. Това можеше да се очаква. И слушахме представянето на комисар Левандовски когато дойде за последно пред нас, тук в нашата комисия, за да ни изложи предложението си за увеличаване на плащанията. При това, при това с доста стабилен процент. Процент, който не е бил съобразен с предварително взетите политически решения. И така, кой желая да си скаже? Господин Бокуш. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Бих искал на пленарното заседание да изразя голямото си разочарование от това, че координаторите на по-малките политически групи вчера не участваха в трилога. Как можем да изпълним поне в минимален размер задълженията си спрямо политическите групи, а именно като им дадем възможност да участват в процеса, да получават важна информация, ако не им даваме възможност да участват във важни заседания. Надявам се, че това се случва за последен път. Благодаря, господин Гарига. Благодаря, господин председател, аз съм координатор на групата на НП и искам да подкрепя. Да подкрепя думите ви. Думите ви, председател Ламасур. Не искам сега да влияя на решението, което ще вземем за кредитите през заплащанията всъщност през 2012 година. Без да влияе на това, бих искал да се обърна към Франческа Балзани и да й подчертая колко трудни ще са преговорите. Вече всъщност вчера разбрахме какво ни очаква по време на първото издание на триалога. Европейската комисия ясно изрази, че ще ще се разходват повече плащания през 2012-2013 година в сравнение с 2011, а пък знаем, че през 2011 година плащанията бяха абсолютно недостатъчни. Плащанията, които бе одобрил съветът, бяха абсолютно недостатъчни, за да се обслужат всички многогодишни ангажименти, особено структурните фондове. Толкова оскъдни бяха средствата по принцип, че дори такъв стратегически фонд като фонда Солидарност пострада. Бих искал да ви предупредя, че през октомври-ноември тази година бихме могли да очакваме нова едностранна декларация от страна на съвета, където едностранно ни обявяват, че налагат съкръщения на плащанията до степен такава, че трябва да парализираме всякаква дейност. Между институционната декларация, която всички подписахме, не се спазва от съвета – смисъл такъв плащанията понякога се заобикалят. И за това предлагам да потърсим правно становище за това. Това е доста щекотлива тема. Това са всъщност нашите средства да покриваме минималните си нужди. Как се очаква да работим така? Нещо друго, комисарят Левандовски попита какво става с програмата ИТЕР. Очевидно стана, че няма вече пари, бяха изхарчени всички през 2010 година, така че всяко следващо решение за продължаване на финансирането на ИТЕР трябва да бъде подчерпено от бюджета 2012 година. Трудничко. Трудничко ще намерим допълнителни средства от бъдещите бюджети. Но така или иначе, 2012 година е последната година от поетият ангажимент по този проект, така че оттам насетне ще решаваме и да не забравяме, че няма да е, няма да е лесно да търсим кредити, които да отговорят, да покрият поетият ангажимент. Виждате, значи, че нещата не са лесни и че трябва определено да изработим обща стратегия. Общо имам предвид на всички политически групи. Благодаря. Много благодаря. Елга, още не си е тръгнала. Like Благодаря, господин председател. Ще започна с наблюдението или по-скоро бележката, че споделям току-що изказаната загриженост, че не е най-подходяща процедура да бъдат изключвани от тези триалози координаторите от по-малките групи. Господин председател, сега по вашето предложение да се съсредоточим върху поетите ангажименти. Аз смятам, че това е много интелигентна и важна идея. Съжалявам, че съветът беше толкова аутистичен по този въпрос. От наша гледна точка, като отчитаме факта, че Европейската комисия осъзна това, че е необходимо да се увеличат плащанията, за това трябва да средоточим върху бюджетните кредити за поети задължения. Сега Фонда за солидарност. Изцяло подкрепяме идеята да се настоява заявените плащания да бъдат изпълнени. И сега бих искала да кажа нещо за ИТЕР. Едва ли ще се изненадате, че ние зелените сме срещу подобни инвестиции. Това е така, защото ние смятаме, че това е риск рискована технология и ние смятаме, че трябва много сериозно да се провери доколко и изобщо е безопасна тази технология, защото не е решен проблема с отпадъците от ядрения реактор. Така че като четем бюджетните проблеми и проблемите в целия дебат, аз знам, че в моята страна нещата са по-различни, отколкото във Франция и Германия, но ние като европейци трябва да се обърнем с лице към този проблем и да го решим. Не трябва само да слушаме какво ни казва комисията и да наливаме пари в бюджет за 2012 година, но трябва да възприемаме един по-общ, по-генерален подход към подобни технологии. Благодаря. Е, Благодаря ти, Хелга. Благодаря ти за бележките. Ако позволите, веднага да отговоря, защото може би и други се питат същото. Сега, по въпроса за състава на делегацията, която ни представя на заседанията на триалога. Малко съм очуден от вашите коментари. Ние всъщност всъщност изпълняваме единодушно взетото решение на координаторите на 10 февруари 2010 година. И обикновено това е традиционният начин, по който процедираме. Тогава решихме как нашата комисия по бюджет ще бъде представена на всички външни изяви, включително и триалозите. Предвиждат се и така наречените изслушвания, работата на комисията за външни работи или други парламентарни комисии, както и службата за външно действие и така нататък и така нататък. Преди малко споменахме ИТЕР и преговорите по проекта ИТЕР се провеждат с наше участие. Тоест, решението бе взето така както от коле взимаме решенията. Тоест, ограничено представителство на нашата комисия, което се състои от моя милост и докладчиците по съответните доклади и точка. Взехме е, решение и да пращаме някой служител или някой асистент в зависимост от е, всяка адхок ситуация. Ето така всъщност съставяме нашата дели, делегация и насреща имаме делегация, която е съставена всъщност от председателството и от, и от съответния комисар. И тук точка. С други думи, нещата според мен са уравновесени. Така правихме миналата година, така продължаваме да работим и сега. Когато, ви, когато има триалог с политическо значение, с политическа тежест. И когато дойдат в зависимост от обсъжданите точки други политически представители, то тогава и ние, и ние се реорганизираме, за да говорим или да мълчим, в зависимост от това какво се случва на съвета. Така, са всъщност съставени нашите делегации. Така бе съставена и делегацията, която отиде на триалога, за да обсъжда предложенията, предвижданията за 2012 година. Господин Хаком, има думата се. Chairman, at this stage I don't have that much to add. Няма много какво да добавя, господин председател. Разбирам доводите, които изтъкнахте и оценявам и това, което споделихте на заседанието вчера. Групата на либералите високо цени това, което казахте, а именно, че в бъдеще в рамките на важни триалози могат да бъдат представени всички политически групи, на 10 февруари 2010 година се споразумяхме за това политическите групи да бъдат представлявани в рамките на триалога поне от свои сътрудници. Разбира се, не би било целесообразно 20 души да говорят от името на парламента. По-добре от негово име да излезе с изявление само съответния докладчик. Могат, разбира се, да присъстват и координаторите, без обаче да имат право да се изказват. А политическите ни съветници са достатъчно добри, за да ни предоставят цялата необходима информация. Но мисля, че можем да обсъдим още веднъж въпроса на заседание на координаторите тъй като явно този е проблем са по-малките политически групи. Към момента оценявам ангажимента, който господин председателя пое вчера. Благодаря. Дюран. Uh, uh, Първо, за триалога няма да се спирам върху подробностите, но трябва да помислим за потока на информация. Разбира се, гласен съм, че не може всички да са там, това няма да бъде подходящ формат, но може би трябва да подобрим предоставената информация. И сега за бюджетните кредити за поети задължения. Смятам, че това е много важно. Съгласен съм с Хилга и други колеги, които казаха, че нашите приоритети са да има едни амбициозни ангажименти. Но ние видяхме как съветът миналата година беше много щедър, когато ставаше дума за задълженията, но беше абсолютно неотстъпчив, когато стана дума за самите плащания. И това ще създаде все по-голяма разлика между сумата за поетите задължения и плащанията. За съжаление, съветът като че ли иска да скъса връзката между поетите задължения и плащанията. И те ще се съсредоточат върху неизпълнението на политиките, просто за да намерят средства за преорганизиране на бюджета а, и това ще доведе до политическа бъркотия. Трябва да сме абсолютно твърди. И трябва да кажем, да, разбира се, поетите задължения са наш приоритет, но те трябва да бъдат изпълнявани. Така че трябва да помислим за връзката между поетите задължения и плащанията и да се съсредоточим върху тази връзка, не просто да кажем добре, много хубаво, има много големи суми за бюджетни кредити, за поети задължения и това е всичко. Мисля си, че наистина трябва да разгледаме тази връзка между поетите задължения и плащанията. Сега за ИТър накрая. Наистина много е неприятно, че ние водим една юридическа битка. Дали можем да използваме средства или не? Аз мятам, че можем. Но съветът и службите му казват не, не, не. Не можем. За нас има нещо, което е абсолютно ясно. На нас ни е все едно дали ще има неизразходвани бюджетни резерви през 2010 или ще трябва да се намерят свежи пари за 2012. Но важно е, че ние не приемаме да бъдат пренасочени средства от други приоритетни области в седмата рамкова програма, за да се финансира ИТЕР. Смятаме, че е абсолютно неразумно да се пренасочват средства като половин милиард евро от научно-развойната дейност, за да се финансира проекти като ИТЕР. Няма значение дали става дума за 2011-2012 година и съответните резерви, но пренасочването на средства за нас е въпрос, който предизвиква много противоречия. Благодаря. Две бележки от моя страна. Може би трябва да си спомним предписанията на финансовия регламент, защото така наречените кредити по плащанията са всъщност задължително плащане. На времето имаше задължителни и незадължителни бюджетни кредити и задължителни и незадължителни разходи. Сега това разделение не съществува. А пък поетите задължения или бюджетните кредити, които са взети първо, а пак плащанията след това, ако тези поети задължения не са подплатени с средства, т.е. и тук се считат за задължителни, то тогава би трябвало <laughs> да сме готови за катастрофата, която такова нещо би предизвикала. Преговорите всъщност са приключени по този въпрос особено на времето, когато приключихме 2010 година и нейният бюджет, постъпихме по начин, който бихме могли, на който бихме могли да подражаваме сега за 2012 година, да поискаме от комисията конкретни данни за 2012, за това как са изчислили предвижданията и плащанията. Ласло Сурян. Elnök úr, én is először ehhez a témához szeretnék hozzászólni. Също искам да кажа няколко думи по тази тема. Ако съветът в рамките на преговорите направи предложение с цел драстично намаляване размера на кредитите за плащания – то тогава не се чува превода на френски, извинете, нещо каналите са се объркали, дали може да проверим? Voilà, là ça y est. Готово, чувам пак. Може би грешката била. моя. Ако elkezdem újra, ha a tanács a kötelezettség előirányzatokat, a, Ако съветът излезе с предложение за драстично съкръщаване на размера на кредитите за плащания, то тогава ще трябва да отстояваме своята позиция в рамките на преговорите за бюджета. Ако смятаме, че това драстично съкръщение е неприемливо, такъв бе случаят миналата година. Колегата вече опомена, че в рамките на разискванията трябва да се съсредоточим не толкова върху дългосрочно поетите ангажименти, или по-точно, че в миналото се съсредоточихме не толкова върху поетите ангажименти, а върху плащанията. Има обаче и редица други елементи, по които говориха колегите. Интересно е, че при изготвянето на многогодишната финансова рамка – се концентрираме предимно върху бюджетните кредити за плащания. Ако искаме да постигнем споразумение, то според мен бюджетните кредити за плащания са само една много малка част от реалното положение. Ако разгледаме сумите за поети задължения и сумите за плащания, то размера на сумите за задължения винаги е доста по-висок от размера на кредитите за плащания. Така че още от самото начало е един вид програмирано противоречието между двете. Ако държава членка желая да освои средствата по кредити за плащания, но е достигнат таванът по тази сума, то съветът прилага механизма на трансфер на кредити. Мисля, че трябва да постигнем баланс между кредитите за плащания и кредитите за поети задължения и в рамките на преговорите да очертаем върху какво точно се концентрираме? Тоест върху кое от двете? Колегата спомена, че е бил шокиран от липсата на реакция от страна на съвета във връзка с много разумните предложения на господин председателя. Не знам какво точно е процентното съотношение към момента, т.е. какви са финансовите нужди на съвета ако държавите членки наистина искат да разходят кредитите за плащания, то не би било възможно да се поставят пречки в тази област. А какво ще се случи, ако бъде сезиран от страна на държава членка съдът на Европейския съюз. До момента съдът не е бил сезиран, тъй като комисията винаги можеше да поукраси цифрите, възползвайки се от трансфера на кредити. Що се отнася до реакцията на съвета, то той нямаше възможност за такава. Съветът не представлява себе си като институция, а всичките 27 държави членки. Тоест съветът не разполагаше с правомощия за предприемане на някакви действия. Затова отговорът от негова страна бе единствено учтиво мълчание. Ще кажа няколко думи и за триалога. Господин Боркуш греши. Не бяха изключени от участие координаторите на малките политически групи, а координаторите на всички политически групи. Докладчикът Салвадор Гарига присъстваше на заседанието на триалога. Нашият докладчик беше възпрепятстван. Координаторът на социалистите на НП също не можа да присъства. Германия, Франция, Великобритания също не бяха представени. Смятам, че прилаганата в миналото практика беше разумна. Тоест даваше се възможност на председателят на съответната комисия и на докладчика по съответната тема да присъстват на заседанието на триалога. Така се ограничаваше кръгът от участници. А когато се обсъждаха много важни теми, то тогава по-малките политически групи можеха да бъдат представени от своите председатели а останалите представители участваха в заседанията на триалога по подразбиране. Би било наистина смешно, ако парламентът бе представляван от 20 души, които всички последователно се изказват. Тогава не бихме могли да представляваме интересите си спрямо съвета и комисията. Но всички големи политически групи винаги са изисквали да се подразбира или по-точно да се дава възможност на техни експерти да присъстват на, зас... на заседанията на триалога, без да имат право на изказване. Добре е експертите да си създадат впечатление за ситуацията. Всяка политическа група разполага със свои експерти, които могат да й представят точна достоверна информация за резултатите от заседанията на триалога. Оценявам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 Що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения, то можем да си да се запитаме дали през миналата година наистина сме действали целесообразно, но ако искаме да ни се гласува доверие, трябва да работим по реализирането на економии по бюджета. Комисар Левандовски посети националния парламент на моята страна Получи се малко конфузна ситуация, тъй като тогава обсъждахме въвеждането на общоевропейски данъчен режим. Тоест, говореше се за търсенето на допълнителни източници на средства, не толкова за економии. Мисля, че трябва да реализираме економии по разходните пера на бюджета. Това трябва да е основната тема на разискванията. Мадам Андриасен. Андриасен има думата. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Мисля, че не споделям вашето мнение за плащанията и задълженията. Първо трябва да решим какви средства можем да предоставим за плащанията, дали желаем въобще да предоставим средства и едва след това да поемем ангажименти. През изминалата година парламентът наложи тази процедура тогава все още не осъзнавахме, че трябва наистина да се придържаме към нея, особено във времена на криза. Не трябва да оказваме натиск във връзка с поетите задължения. Трябва да се разпростираме според това, с което разполагаме. Не веднъж тук както и на други заседания, се е споменавало, че няма дефицит по бюджета на Европейския съюз. Разбира се, че няма. Европейският съюз решава в какъв размер да разходва средства и след това изисква вноски от държавите членки. Не така стоят нещата по отношение на националните процедури по приемане на бюджета. Националните правителства трябва да решат по кои пера искат да разходват средства, а след това трябва сами да намерят източници за финансиране, а не просто да заявят сумите, които изискват. По отношение на процедурата в рамките на триалога, мисля, че тя не е демократична. Миналата година много от нас не можаха да вземат участие в нея. Демократик? Да, демокрацията. Демокрацията в никакъв случай не означава решенията да се взимат единодушно. Демокрацията значи, че решенията се взимат с мнозинство и нашите решения в този смисъл са прозрачни и демократични. Господин Ферм, по този въпрос ли искате да вземете отношение? Две бележки по това, което каза госпожа Андреасън. Първо, за това по какъв начин форматираме участието ни в триалога, но това е случат за целият парламент. За всеки законодателен триалог ние обикновено сме представени от председателя, докладчиците и повече никого. Разбира се, за това има практически причини. Това са преговори, които вървят. Това не е гласуване в парламента. Това са преговори, които се подчиняват на някои чисто практически правила и мисли си, че това е разумно. Проблемът съществуваше миналата година, защото тогава това означаваше, че всички онези, които представлявах парламента, представляваха една и съща политическа група. Това беше проблем, че всички бяха от една и съща политическа група. Но мисля, че не можем да представяме всички в триалога, просто това противоречи на самата идея на триалога. Това е първото. Второто, госпожа Дресън казва, че Европейският съюз може да решава за собствения си бюджет и след това да призовава държавите членки да му дадат пари. Това не е вярно. Ние имаме таван, който се поставя всяка година и ние не можем да надхвърлим тази горна граница. Имаме тавани за собствени средства, за бюджетни кредити, за поети задълженията и нататък. Това е ратифицирано от всички държави членки и системата за собствени средства е била ратифицирана от всички държави членки. Те всички имат право на вето. Тоест не могат да бъдат пренебрегвани държавите членки и да се казва, ами не ни стигат парите, дайте ни пари вие. Благодаря. Раймер и след това Джеймс. Джеймс. И след това. Първо по процедурата. Смятам, че вие сте абсолютно прав. Аз съм бил повече време в голяма група, отколкото в малко в този парламент. И винаги на триалога парламентът е представен от председатели докладчиците и нещата трябва да бъдат запазени така. Защото иначе ще се поставят най-различни въпроси от малките групи и просто нещата няма да могат да бъдат управлявани. Сега за процеса за помирителната процедура. Беше наистина много объркващо в край на миналата година, кой има право да участва в помирителна процедура. Аз разбрах, че 27 участници, но не разбрах дали те могат или трябва да участват в тези заседания на помирителната комисия. Нека да го изясним това и също така е важно ние да бъдем информирани като бюджетна комисия и мисля си, че е важно да имаме едно окончателно решение. По същество въпросът за плащанията и поетите задължения продължава да стои на дневен ред. Раймер много правилно каза, ние натрупваме огромни поети задължения, а след това няма пари за изпълнението им. И в това няма нищо ново. Финансовата перспектива също така се оказва, че в края на финансовата перспектива парите не стигат. Но тук не става дума само за недостига на финансови средства и за това, че държавите членки не могат да ги плащат. Благодаря, че им сега Раймър. <clears throat> Благодаря. Мисля, че като имаме предвид политическия процес по вземане на решения във връзка с плащанията и поетите задължения, трябва принципно да подходим към тази тема. Трябва да очертаем възможностите за прилагане на политически подход в бъдеще има наистина огромно разминаване между размера на кредитите за плащания и този на кредитите за поети задължения. Това се отразява неблагоприятно не само върху работата на парламента, но и що се отнася до доверието от страна на държавите членки. Те просто не подхождат, нямат основание да подхождат сериозно към нас. Миналото показва, че преговорите за многогодишната финансова рамка едва ли не се водеха почти само от докладчиците по съответните теми и бяха доминирани от едни и същи политически групи. Ето защо се получи и известна, известен инфлационен аспект извинете, на присъствието на заседанията на триалога. Мисля, че би трябвало да присъстват докладчиците и, и по-точно в миналото присъстваха не само докладчиците, но и по двама-трима сътрудници от всяка политическа група. И така в залата присъстваха толкова хора, колкото обикновено присъстват и по време на помирителната процедура. Преди създаването на службата за външна дейност също взехме определени решения за структурата на отделните делегации. Искахме да гарантираме възможност за всички политически групи да присъстват, така че да получат необходимата информация, както и да се убедят, че се придържаме към предварителните оговорки. В рамките на триалога задачата на председателя на ресорната комисия, както и на докладчика, е да представят резултатите от много интензивната работа на ресорната комисия. През изминалите 10-15 години не бяхме способни да гарантираме това. Затова мисля, че трябва да ограничим броя на присъстващите в рамките на триалога до председателя на комисията и съответния докладчик. Знаем, че докладите се разпределят по определен принцип, така че да се даде възможност както на малките, така и на големите политически групи да вземат участие. Но в рамките на триалога ние участваме не от името на политическите групи, а от името на ресорните комисии. И мисля, че за това е напълно достатъчно да присъстват докладчика по съответната тема и а, председателя на комисията. Благодаря ти, скъпи предшественико. <laughs> Всъщност, аз си спомням, че великодушието, <laughs> ако мога така да го нарека на настоящия председател Сиреч моето, малко ся смут. Последна бележка по въпроса за поетите задължения и плащанията в светлината на казаното от госпожа Андреасен. Очевидно е, че е така. Очевидно е, че в крайна сметка какво смятаме и какво харчим, реално изхарченото. Но но след като вземем решение, след като поемем ангажимент за извършване на някаква за някакъв проект всъщност, било то строителство, било то подпомагане, било то наемане на работа на някой служител, то това всъщност е реалното последствие от взетото решение. И тогава идва изведнъж съвета и казва, а, няма пари. Ето тук е абсурда. Когато се правят сметки за това какво ще платим, то тогава всъщност трябва да направим сметка и на парите, които ще трябва да платим на някого, да излязат от нашия джоб. В това се изразява двойнствеността на цялата тази процедура противоречива и с извинение нелепа. Възприемам, значи, мълчанието на съвета по моята бележка. Тълкувам го, значи, като връщане към вече преживяното предишни години и миналата година. Имаме, значи, представителна среща от името на съвета, който в крайна сметка се оказва, че няма политически мандат за обмен на мнение с парламента. Тоест, имаме един чиновник, който стои с вързани ръце и крака и не може никакво решение да вземе. Аз съм, аз съм служител и служителите обикновено само се вълнуват от плащанията. Ние не сме служители на финансови министерства, ние не сме счетоводители, ние сме политици. Ето за това искаме да имаме в крайна сметка един ползотворен, смислен дебат, политически такъв. След това гласуването е друга работа. През първата половина на годината всъщност си прекарахме в разговори, а не в политически преговори. И така, Колеги, смятам, че бихме могли да приключим вече този политически дебат. Политически дебат, който поне успяхме да, да проведем тук в нашата комисия и да дадем отново думата на госпожа Балзани за приоритетните проекти, по които тя би искала да получи отговор относно финансирането, възможно най-бързо, за да започне работа по тях. Добре, тогава минаваме към следващата точка, а именно девета. Проект на коригиращ бюджет номер 1 2011 година. И ето това е конкретен пример на трудностите, които изпитваме. Сидония и Андревска е нашия докладчик, но не се възпрепятствана да присъства за посемейни причини. И всъщност от името на всички колеги бих искал да изразя пожелания за бързо възстановяване на нейното детенце, което е в болница. Така че Салвадор Гарига Салвадор Гарига я замества. Той също работи с нея по този проект и ни, ще ни представи в качеството си на такъв резултатите от триалога. След това ще излезем с конкретно предложение. Заповядай, Салвадор. Gracias, presidente. Es difícil. Благодаря, господин председателю. Трудно е човек да замества докладчик в такъв един въпрос сложен, транлив, противоречив, където се сблъскват интереси, различни интереси. Бюджетният интерес, който защитават представителите на нашата парламентарна комисия и политическият интерес. Ако заемем позицията на бюджетните интереси, вече сме обяснявали надълго и на широко пред комисията негативният или несъществуващ отрицателен същност резерв или дефицит казано не е решение. И сега го отхвърляме, както го отхвърляхме на времето. Защо тогава не бяхме за прилагането на такъв един дефицит в началото и след това преразпределяне в края на съответната финансова година. Защо всъщност сме против? Против сме, защото принципите на солидарност, за солидарност и за спешно бързо реагиране не са взети под внимание. Именно става дума тук за фонда Солидарност. Фонда Солидарност се разходва в съответствие с, принципа за пропорционалност. И ако има нещо по-страшно и по-безпропорционално и вън от всякакви пропорции от едно природно бедствие, то тогава някой да ми каже и ще помисля. Съветът обаче, независимо от това, че евро комисията обясни, че 184 милиона са недостатъчни и трябват нови свежи средства. Въпреки това, значи, съветът не успя да събере мнозинство и решиха да тръгнат на дефицита като решение. Ние го Отхвърлихме тук в комисията и пак вчера на триалога комисарят обясни какво се случва в тези случаи, а именно прилага се формулата за нови свежи средства. Въпреки това, значи, председателството на съвета каза, че не, не му е възможно да въведе каквито и да било коригиращи бюджети, модификации и, провеже, и прочие, защото мнозинството е против. Обяснение и съвета, че в крайна сметка е заложен на, на карта заложен на карта интересът в смисъл на благоденствието и благосъстоянието на европейските граждани, които са засегнати от наводнения и други природни бедствия. Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Румъния и а, Хрватска бяха цитирани като примери. Те са в особено деликатно бюджетно положение, така че още повече следва да тръгнем на една европейска бюджетна подкрепа. Ако решим всъщност в крайна сметка да тръгнем на опцията дефицит, то тогава ще ще се забавим още повече, цяла година всъщност след наводненията и най-вероятно гражданите ще бъдат потърпевши още по-дълго време, защото държавите първо трябва да получат нашата европейска помощ, след това да преразпределят и става тя дълга и широка. Коригиращия бюджет номер 2 и той е за наводнения стихи бедствия. Събрах този коригираш бюджет 2 с 1, бюджет 1 и това няма да надхвърли максимума, предвиден в член 41. Ето за това решението, което ще вземем днес, така или иначе ще си остане частично, защото за този коригиращ бюджет номер 2 ще трябва да измислим нещо друго. Може би това да бъде идеята за свежи пари, може някаква друга идея да ни дойде. Като представител на докладчицата Сидония Анджиевска, подчертавам, не само необходимостта от бюджетна дисциплина, подчертавам необходимостта и от политически разум. Така че решенията, изходът, който търсим, трябва да намери и изражение в начина на гласуване в крайна сметка. И аз предлагам той да бъде положителен с а, определени условия, разбира се. Не знам тези условия дали вече сте ги получили, дали сте ги прочели. Да, казват ми, че това е така. Ако обичате, погледнете ги там. Точка втора след съображенията, точка втора е най-важната, която прикава комисията да преработи коригиращ бюджет за суперавита през 2010 година, както се постановява в член 15 на финансовия регламент, за да балансира дефицита. На времето бе представена сума от 200 милиона, която сега бихме могли да върнем на държавите членки. Поне за нас това е най-справедливото решение, защото би отговорило на необходимостта от бързо изплащане на 184 милиона от фонда Солидарност, плюс 19 милиона, които да дадем на, да прехвърлим към коригираш бюджет номер 2. А и в крайна сметка ще успеем да изправим съвета в крайна сметка пред съвета пред собствените му пред собствената му отговорност за това, че толкова бързо гласува тези 2,9% за 2012 година и всъщност попречи на комисията да реагира. И това няма как да не се отрази по-нататъка на структурните фондове, въпреки че сега говорим за фонда Солидарност. Пак ви казвам, нещата тук са не толкова бюджетни, колкото и колкото политически, но от името на докладчицата ви призовавам към политически размисъл. Благодаря, казва председателя. Изложението на Салвадор бе и ясно. Позволете да добавя една-две точки. Наистина, не бива да изпускаме предоставената ни възможност да изразим. Аз всъщност вече го направих пред съвета да изразя нашето съжаление. Съжаление, ако позволите, нашият гняв. Знам, че живописно се изразявам, но го правя нарочно. Защо? Защото съветът не изпълни ангажимента, не изпълни задължението, което бе поел по своя собствена инициатива, а именно 2011 година и нейният бюджет – да бъдат разписани така, бюджета за 2011 година да бъде разписан така, че ако има спешни нужди, да има възможност да се наберат, да се мобилизират допълнителни средства. След това комисията подкрепи и парламентът подкрепи една такава инициатива. Инициативата всъщност бе продиктувана от факта, че плащанията се увеличаваха, увеличиха се всъщност повече от предвиденото 2,9% в началото. Ако през 2011 година се почувства липса на плащания, липса на средства за плащания, то тогава съветът пое ангажимент да преразгледа решението си. Нещо, което да бъде следвано като принцип и през следващите преговорни процеси, били те за бюджет, били те за многогодишна финансова рамка. Тогава, значи, аз попитах. Както всъщност вече ни обясни Салвадор Гаррига, ако този механизъм, наречен дефицит, се изчерпи изведнъж, то тогава какво бихме могли да измислим, за да реагираме, за да изплатим сума, която непредвидено и спешно ни се налага да обслужим. Това е проблем, който не се не възниква днес. Няколко пъти вече сме се сблъсквали с него. На хартия има три възможности. Отхвърляне, отхвърляне, което веднага би довело до процедура за помирение. Има възможност и да не се реагира. И ако парламентът не реагира за 6 седмици, то тогава съветът може да счете това за мълчаливо съгласие и да приеме коригиращия бюджет. И трета на възможност, която предлага докладчицата е именно предвид естеството на финансовата нужда да се реагира, а именно да се реагира в помощ на засегнатите от природни стихии европейски граждани. Ако решим да не гласуваме, това, пак ви казвам, ще означава 6-седмично закъснение в освояването, в разходването на средства. Има консенсус в парламента, широк консенсус в парламента за разходване на средства по тези фондове и се надяваме, че комисията ще реагира на това общо парламентарно становище или поне широко застъпено. Има предложение за устно изменение. Устно изменение, като току-що Салвадор ни представи, значи предвижда се да поканим комисията, тъй като тя има право за подемане на законодателна инициатива, да я приканим, значи, в края на всяка година финансирането мобилизирането на средства, които не са изхарчени, да бъдат да бъдат съхранени в нещо като кутия, която може след това да се преквалифицира за нови, за нови проекти за разходване по други пера. Тази техническа хитрина би ни позволила наведнъж да вземем решение за това как да процедираме с разходвани средства или с неразходвани, с остатъчни. За парламента позицията е ясна да се използват тези излишества по предназначение, различно от това, от което са породени. Формулировката ще се потърси, не я налагам, но като начало идеята е такава. Ако комисията след това дойде с друго предложение, това ще бъде нейно право. Благодаря. Благодаря. Мога да съм кратък, защото съм съгласен с, с изказали с оратор. Смятам, че Европейския парламент трябва да бъде обединен когато става дума за този въпрос. Но отново искам да кажа, че не е добро решение, само се отлагат проблемите, затова смятам, че е много хубаво, че сега да определим кои са изменения, които за нас от решаващо значение и към които им възражение. Смятам, че много е разочароващо това, че съветът подхожда към този въпрос в дух, който противоречи изцяло на съвместното ни изявление – пълно противоречие с това изявление. И това наистина накарнява доверието между институциите, което е много лошо. Но, както вече беше казано, сега отлагането на нещата за нещо, което е една много видима част от дейността на Европейския съюз, а именно изплащания от фонда за солидарност, когато има бедствия в държавите членки. Това е свързано тясно с репутация на Европейския съюз, затова смятам, че трябва задължително да се придържаме към препоръката на докладчика. Сега, по това, което каза господин Белге, той има предложение по изменение 3, 2, 3 и 4. Дали продължаваме да, има, да имаме нужда от тях? За това се говореше преди да се появи ситуацията с, с потенциалния негативен резерв. Затова искам да задам въпрос на господин Бюрге. Председателят Раймер веднага ще отговори на въпроса ви, но нека му даде малко време да си помисли. Междувременно ще дам думата на Ласло. Господин председател, изложихте ни три варианта за действие. Първата альтернатива е да се отхвърли това не толкова от финансова гледна точка, не толкова добро от финансова гледна точка решение. Това би било добре от гледна точка на бюджетната политика, но не би се отразило благоприятно върху имиджа на парламента. Затова съм съгласен с това, че не можем да приложим тази първа альтернатива. Втората альтернатива би била непредприемане на действия и следване на предложеното от съвета. Това би бил един добър вариант, но би създало впечатлението, че се съгласяваме с нещо, с което принципно не сме съгласни – затова най-добре би било да се приложи третата альтернатива, а именно да допуснем прилагането на приложеното, предложеното извинете, от съвета, но ясно да изложим позицията си в изменение. В бюджета има редица пера, по които не може да бъде предвиден размерът на сумите. Например, перата за селско стопанство. Там размерът на сумите зависи от цените на производителите, но не можем да предвидим, например, по отношение на фонда за солидарност, отколко стихи ще бъдат сполетени гражданите. Не можем също в рамките на многогодишната финансова рамка да предвидим колко държави членки ще изискват средства, изискат средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Прилагат се и различни процедури към различните области. Например, в областта на земеделието в края на годината е възможно да се направи трансфер на средства, както и да се върнат средства на държавите членки. Що се отнася обаче до Фонда за солидарност, процедурата там е различна. Затова парламентът и съветът постоянно навлизат в доста смущаващи разисквания. Затова смятам, че в бъдеще трябва да се опитваме да предвиждаме и бюджетни кредити за плащания в рамките на Фонда за солидарност. Става дума за въпросния 1 милиард евро. Защо да не предвидим тази сума като бюджетни кредити за плащания? В противен случай винаги ще трябва да търсим суми по други функции от бюджета. Това би било една недостойна процедура. Благодаря, господин председател. Не разбирам спешността на взимането на това решение, защото наводненията се случиха преди една година. Защо да не изчакаме да не се одобри коригиращия бюджет номер 2 и възоснова на това, което е одобрено, вече да взимаме решение по този въпрос. Става дума само за няколко седмици. И това ще избегне и проблема с използването на негативния резерв. Благодаря ви. Oui, je vous remercie. C'est un sujet... Председателят благодаря ви. С основание задавате този въпрос. Още в рамките на миналите преговори го обсъждахме, но вече толкова сме изостанали, че няма значение дали ще го поотложим с още няколко седмици или не. Но наистина много сме изостанали. В началото имаше проблеми и забавения при управлението на средствата на ниво държави членки. След това забавенето се получи на ниво комисия и съвет. Ако сега кажем не, то след това ние ще излезем виновни а всъщност още от самото начало на процедурата се опитваме да даваме добър пример. Докладчикът отбележи, че местните и регионалните власти, административните органи, както и държавните дружества трябва да получат обещетение, тъй като те са най-потърпевшите от въпросните бедствия. Държавите, за които става дума, се намират в много затруднено финансово положение. Затова, ако отпуснем средства по този фонд, ще подпомогнем държавните бюджети. В това е и основната му цел, а именно предоставяне на финансова помощ на публичната администрация на местните и регионалните власти. Alors, euh, Et puis je demanderai à, à Reimer de répondre à, à la question euh, qui lui a été posée. Раймер трябва да отговори още на въпроса, поставен от Геръм Ферм, но първо госпожа Фелтман. Ако правилно ви разбирам, то действително ще трябва да помогнем на гражданите пострадали от бедствията. Няма съмнение по това, но откъде да набавим средствата и как точно да ги впишем в структурата на бюджета на Европейския съюз. Разбира се, имаме задължение спрямо гражданите, но мисля, че трябва да подходим отговорно и към структурата на бюджета. За тази цел трябва парламентът, комисията и съветът да гарантират набавянето на необходимите средства, да се споразумеят за източниците за финансиране на фонда. Ще ви обърна внимание на първа точка от текста. Изисква от комисията да извърши щателна проверка. Не знам дали става дума за грешка при превода, но мисля, че формулировката изисква е прекалено слаба. Комисията трябва да бъде задължена да извърши щателна проверка, така че средствата наистина да бъдат разходвани в полза на гражданите. Председателят благодаря, господин Кослик. Пекне. Ja by som chcel Благодаря. Подкрепям казаното от господин председателя. Въпросът е с много силна политическа насоченост, трябва да се възползваме от възможността да предоставим средства по този фонд в засегнатите държави членки. Действията на Европейския парламент намират много широко отражение в медиите. Въпросът е как точно средствата да достигнат до гражданите. Вече много сме се забавили по тази процедура и би било наистина жалко, ако Европейският парламент трябва да понесе цялата отговорност. Става дума за доверието към нашата институция, за предоставянето на реална помощ на гражданите на засегнатите държави. Гражданите не се интересуват от процедурата по приемане на бюджета за 2012 година. Единственото, което те виждат е, че средствата средствата все още са замразени. Председателят. Да, няма съмнение за това. Унгарският колега посочи същото от името на унгарската делегация. И сега Раймер в отговор на въпроса на Гьоран. Благодаря. Напълно съм съгласен с изложеното от Салвадор във връзка с резултатите от работата на триалога. И за това, като имаме предвид и настоящата ситуация, предлагам да се съгласим с предложеното. Що се отнася до четирите изменения по моя доклад за Фонда за солидарност, то мисля, че изменение едно визира нещо, което се подразбира. Комисията е задължена към функциите изпада да извърши щателна проверка. Затова това изменение, ако ми позволите, въобще не е необходимо. Що се отнася до изменение 2 и 3, бих ги оставил в настоящата им редакция, както предложи и Гьоран, а изменение 4 трябва да се промени. Част от него трябва да се заличи. Но, що се отнася до коригиращия бюджет и мобилизирането на фонда за солидарност, трябва още веднъж да изясним какви са проблемите в рамките на преговорите с съвета. Трябва да визираме и необходимост от мобилизиране на този фонд в бъдеще. Явно съветът, без да изчака резултатите от работата на триалога, за да спази графика, е взел решение за доста необичайна процедура. С това оказва натиск върху парламента в чисто времеви аспект. И следователно не е очудващо парламентът да реагира малко невъздържано Предложената, приложената от съвета процедура в никакъв случай не е в съзвучие с процедурите в парламента. Тя е обидна за парламента. И мисля, че подходът, приложен от съвета, не е в съзвучие с принципите на Европейския съюз и съветът не подхожда достатъчно зряло към проблема. Председателят. Неведнъж съм казвал същото и по отношение на съвета. Не става дума за това да се държим учтиво един към друг. Когато се провежда триалог и темата е в дневния ред на заседанието, то Минималната учтивост го изисква институциите да изчакат резултатите от триалога, докато застанат на официална позиция. А съветът две седмици преди триалога застана на такава позиция. Това бе не само нецелесообразно, но и неучтиво. За това се противопоставих на това, изисках от съвета да го вземе предвид Гьоран в отговор на Раймер. Мисля, че трябва да осъзнаем, че измененията 2 и 3 въжат само за плащанията, не за платите задължения. Не знам защо използваме думата задължения в изменение 3, защото става дума само за плащания. Трябва да се заличи думата задължения в изменение 3, поне така както аз разбирам текста на това изменение. Mm-hmm. Няма нищо общо с задълженията този текст. Може би да зачеркнем думата commitment, задължение. No, Uh, бих искал да допълня, че разбира се, средствата от фонда за солидарност се използват, когато задълженията прехвърлят това не ще има пренасочване на средствата. Тоест, това отчита специалното устройство, специалната структура на фонда за солидарност. Да, разбирам. Чакайте всъщност да ви кажа какво <laughs> разбирам. Да действаме пак на системата задължения и плащания. Но, в същото време, ако съветът реши да приеме задълженията и плащанията, също да ги приеме, обаче ако са финансирани от така наречения резерв, дефицит или както решим да го наречем. Така ли е? Да. Хубаво тогава. Хубаво. Тогава пак повтарям. Продължаваме и гласуваме. Ще гласуваме първо за доклада на Сидония, където има няколко устни изменения, както всъщност вече ни обясни Салвадор. Дали мога да гласувам, да подложа всъщност на гласуване амблок измененията, свързани с преамбюла. Първите четири. Кой е за съображенията? Кой е против? Един, двама, двама против. Един въздържал се. Сега продължаваме. Компромисно изменение. Параграф 2а. Изменение на докладчика. Това е всъщност най-същественият текст. За. Против. Няма против. Въздържали се? Двама въздържали се. Благодаря. Приема се. Първо, изменение на госпожа Херцог. Трябва да отпадне, но докладчик е против. Кой е за? Социалистите. Euh, non pas en qualité. Групата на социалистите, която е слабо представена, слабо като количество, не като качество. Кой е против? Въздържали се? Един въздържал се? Изменето не се приема. Параграф 3. Това е техническо, всъщност, е, уточнение. За? Против? Въздържали се? Един въздържал се, един против. Приема се. Поздравления! А всъщност, извинете, преди поздравленията, тъй като е коригиращ бюджет, гласуваме окончателно гласуване за. Ласло Суриан, за, за, за, за. Правилно. Против. Двама против. Въздържали се. Един въздържал се. Коригиращ бюджет номер едно е прият. Приете. Точка. Минаваме към доклада на Раймер Богер за решението за мобилизиране на средства на фонд Солидарност. Можем да вземем решение. Обсъдихме го. И минаваме към изменение номер едно на госпожа Херцог. Раймер обясни защо е против той. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Един въздържал се? Отхвърля се. Les amendements 2 et 3, peut-être en... Изменение 2 и 3, амблок гласуваме на Раймер. Кой е за? Благодаря. Йоран гласува за с клатене на глава. Скимане всъщност. Ще го запишем. Против? Двама. Въздържали се? Няма въздържали се. Приемат се измененията. Изменение номер 4. Тук има едно устно изменение, където се предлага да се зачеркне позицията на съвета. За? Против? Един против? Въздържали се? Един въздържал се. Краен, краен вод за, на това решение. За против, два, двама против, въздържали се, един въздържал се. Благодаря на докладчика. Докладът е прият. Връщаме се към дневния ред. Вече сме на гласуване. Минаваме към точка 11 от дневния ред – където е гласуване на бъдещето на бюджетната политика на Ане Янсен, като не е тук, но господин Хакун е замества. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря от името на госпожа Йенсен на колегите внесли предложения за изменение. Те са общо 18 на брой. Предоставянето на бюджетна подкрепа от страна на Европейския съюз има потенциал за повишаване активното участие на развиващите се страни. От друга страна обаче те самите изпитват трудности, които не сме отчитали до този момент изцяло. Госпожа Йенсен се съгласи да се използват по-силни формулировки във връзка с задълженията на държавите членки за отчитане, както и за необходимостта от контрол върху потока на средствата. Същевременно тя се съгласи, че трябва да изтъкнем, че не трябва да се намалява като цяло размерът на бюджетната помощ на Европейския съюз за развиващите се държави. Това ме помоли госпожа Йенсен да споделя с вас днес от нейно име. Благодаря ви. Euh, Благодаря. Йоран поиска думата. Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че предложенията на докладчика са много добри. Внесохме само няколко изменения, за да засилим формулировките по някои точки. Докладчикът изиска разделно гласуване по изменение 2. Предложението е да се заличи един параграф в средата на текста на изменението, внесено от нас, или по-точно, извинете, не параграф, а едно изречение – така че да се постигне по-ясна формулировка. Оттеглям частта, по която госпожа Йенсен изиска разделно гласуване. По изменение 17 имам въпрос към докладчика. Може да е споделила нещо по въпроса с господин Хаглунд. Разбирам, че тя се противопостави срещу първото изречение – а именно, че Европейският съюз е економически гигант, но продължава да е политическо джудже. това докладчикът предлага да гласуваме против това изменение. Но ако това изречение я притеснява, съм съгласен да го заличим и да гласуваме по останалата част. Готов съм да заличим първото изречение, въпреки че смятам, че то е съвсем вярно. мадам Ашт. Да, не трябва да сме обаче неучтиви и невежливи към госпожа Аштън с такива едни епитети. Заповядайте, господин Хакман. Това първо изречение е много дълго и разбира всеки може да има своето мнение. Мисля, че трябва да послушаме Юран. Наистина това първо изречение може би е подходящо за становището. Може би, ако имаме разделно гласуване и с... след думата и да разделим на две части. Благодаря. Минаваме към гласуване тогава. Докладчика е против изменение номер 1. Кой от вас е за? Един. Кой е против? Тук трябва да броим. Ще преброим. Всички ли си носите картите за електронно гласуване? Аз не си я нося. Но ако вие си ги носите... А, няма значение, защото системата не работи. А, работи. Изведете си картите. Ако обичате, тук виждам двама сгрешили при, при проверката. Нека да започнем всъщност, да опитаме поне електронно гласуване, начало на гласуването. Трябва картата обаче да си я мушнете правилно, не на обратно. Начало. Край на гласуването. Четирима. За. 11 против. Господин Порташ се въздържа, така че изменението е прието. Гьоран Ферм. Второ изменение, тъй като Гьоран зачерква последната част, така че няма гласуване на две части. Кой е за? Кой е против? Двама-трима против. Въздържали се? Изменението се приема. Сега Мигел Портас. Трето изменение. Кой е за? Против? Всички останали против. Господин Портас за. Въздържали се? Едно. Е. Отхвърля се. Четвърто изменение на Гьоран. Първо има устно изменение, където се предлага да се зачеркнат думите в това отношение. За? Против? Въздържали се? Включваме, значи, in disregard, във връзка с това, по отношение на това. Втората част на четвърто изменение се разделя на две. Кой е за? Първата част на второ изменение. Господин Хаглунд, вие за ли сте? За сте. Докладчикът е за. Кой друг е за? против, 1. Въздържали се, няма изменения, приема се. Втората част, където пише подчертаваме това, защото докладчика е против. Кой е за? Левицата. Кой е против? Всички останали. Въздържали се. Един въздържал се, така че втората част се отхвърля. Пето изменение на госпожа Андреасен. Тя е против. Кой е за? Един, двама, трима, четирима, петима. Кой е против? Повечето. Въздържали се? Приема се. Пето. Шесто изменение на Мигел Портас. Кой е за? Господин Портас. Кой е против? Всички останали. Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение на Раймер Боге. Той е против като докладчик. Кой е за? Ле-ле. Раймер е малцинство. Всъщност не. Ентузия... Ентусиазирано го поддържа госпожа Андреасен. Кой е против? Моника Моника всъщност играе в отбора на докладчика, останалите обаче са в противникови отбор. Жалко. Въпреки това, определено женско присъствие в подкрепящите, многопартийно, но еднозначно женско присъствие в подкрепата, отхвърляме изменението. Сега, осмо на господин Козловски с устно изменение. Oui, qui, qui consiste à mettre euh, tout simplement ce, ce texte au... Какво е устното изменение? Просто да го прехвърлим към четвърти параграф. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Приема се единодушно девето на същия докладчик. Кой е за? На същия автор, извинете. Против? Един. Въздържали се? Приема се. Десето изменение на Мигел Порташ. Докладчика е против. Кой е за? против, въздържали се, против. Отхвърля се, значи това. 11 на госпожа Андреасен за. Един, двама 3, 3, петима. Райме е, Рай, Райнер е против. Кой е сега от вас против? Въздържали се. Отхвърля се. 12. Пак на Мигел Порташ. За. Един, двама, трима. Четирима, петима, шестима. Против. Повече от шестима са против. Въздържали се. Отхвърля се. И тук наблюдаваме необичайно разпределение на политическите сили. Сега, 13-то, Георан Фарм. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14-то на Андреасен. Тя е против. Кой е за? Един, двама, трима, четирима. Против? Повече от четирима. Въздържали се? Един. Отхвърля се. 15 на Мигел Порташ. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 16 на Гьоран Фарм. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Един, двама, трима, четирима. Въздържали се? Приема се. 17. Горан, вие искате да махнете там метафорите с гиганти и лилипути. Ако го зачекнем, ням, ако зачекнем тези препратки, то тогава няма да има нужда от устно изменение. Кой е за? Против? Един, двама, трима, четирима, петима. Въздържали се? 17 то значи се приема. 18 то на Гьоран Фарм, той е против. Кой е за? 1, 2, 3, 4. Левицата. Против. Почти всички останали. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме с измененията. Крайно гласуване за. Против. Трима против. Въздържали се. Няма въздържали се. Благодаря. Поздравления на докладчика и на господин Хаглунд. Euh, alors, nous avons maintenant un rapport Haglund. И сега преминаваме към доклада на Хаглунд, пак негов, 12-та точка средносрочен преглед на седмата рамкова програма за научни изследвания. Господин докладчик Хаглунд, Имате ли нещо да ни кажете преди да преминем към гласуване? Не. Само искам да благодаря на докладчиците и докладчите Сенка за конструктивната работа и можем да преминем към гласуване. Благодаря. Изменение номер едно. Така, всъщност изменение номер едно е оттеглено второ. Кой е за? Левицата. А, обърках се, каза председателя. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Трето на господин Боген. Докладчика е за. Кой от вас е за? Против. Двама. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се. Четвърто на същия докладчик. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Благодаря. Против? Двама. Въздържали се? Няма. Приема се. Компромис. Голяма буква А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето и шесто отпадат. Седмо на господин Клюте. Той е против. Кой е за? Левицата. Но не е многобройна левицата. Кой е против? Мнозинството. Въздържали се няма. Отхвърля се. Осмо на докладчика Хаглунд. Кой е за? Против? Един. Въздържали се? Приема се, значи. Девето на господин Воган. Докладчикът е против. За? Против? Един. Въздържали се? Един. Приема се, значи. Десето на господин Карвалю. Докладчикът е за. Кой е за? Госпожа Карвалю, извинете. За? Против? Един. Въздържали се? Трима. Приема се. 11 на Джани Лавия. За. Против. Един. Въздържали се. Един въздържал се. Приема се. 12 на господин Волгин. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Един. Двама. Вторият е въздържал се. Извинете. Приема се. Устно изменение на докладчика. Устно изменение номер едно. Заповядайте. Само да се добави думата проект към партньорите. При финансова помощ за партньорите по проекта. Да, добре. Значи партньорите по проекта, за да бъде по-точно. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Изменение 13 на господин Клуте. Докладчикът има и устно изменение. А, господин Порташ всъщност. Благодаря. Само да кажа, че програмите на държавите членки. Това искам да прибавя технически, ако е възможно, за да бъде по-лесно да се чете. Да, каза председателя, хубаво. Гласуваме с това устно уточнение. Докладчикът е за. Кой е за? против, Един. въздържали се, Един. приема се. 14 на госпожа Карвалио и на Салвадор Гарига. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. 15 на същите а, вносители. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Няма. Въздържали се? Приема се. 16-то. Докладчикът Клута е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. И така, крайно гласуване. За. Против. Двама. Въздържали се? Един. Благодаря. Докладът. Докладът е прият, а докладчикът бива поздравен. Nous pouvons passer au transfert, le point 13. Минаваме към 13 та точка за трансферите. Няма я Сидония и е- Яндревска. Салвадор дали може да ни представи тези трансфери? Не, Sur les virements, est-ce que, est que vous êtes en mesure по трансфера, Салвадор, по въпросите за трансфера, дали мислите, че бихте могъл да дадете подробности? C'est ça. Euh, Шесто и осмо. Шест и осми трансфер. Значи, аз интерпретирам, че не желая нашия докладчик да вземе отношение по шести и седми трансфер това е резерва за спешна помощ. Става дума за набиране на средства за спешна помощ и тук има нужда от трансфери за хуманитарна помощ на нуждаещи се държави пострадали от хуманитарни или природни бедствия. Даваме всъщност няколко минути на нашия заместник докладчик Салвадор да погледне документите. Заповядайте. Няма проблеми, свързани с предложенията за трансфери, поне това е информацията, която съм получил, така че докладчикът препоръчва да се гласува за. Très bien. Bien. Хубаво. Да. Наистина, тук става дума за бедствия като граждански войни в Либия, например. Гласуваме. Тези две. Кой беше за? Да. Кой е сега против? Благодаря. Двата трансфера са гласувани. Благодаря на Салвадор от нищо не ни остава. Всъщност, само осма точка, но господин Калфин го няма. Социалистите ги няма изобщо. Затова всъщност наистина няма как да проведем обмен на мнения без него. доклада е разпределен. Ако колегите всъщност искат да реагират, бих препоръчал конкретно да се обърнат към него чрез циркулярен имейл и така. 15-та точка на Моника Холмайер, предлага, тя е всъщност отложена и от тук на седне няма нищо. Изчерпихме дневния ред. И просто ми остава само да ви кажа, че следващото заседание е на 13 април и на 14 април ако обичате, отбележете, че заседанието на 13 е много важно, тъй като тогава се срещаме с националните парламенти по въпросите за европейския семестър и за координиране на европейския и националните парламенти. Ако обичат координаторите да останат, заседанието е закрито. Благодаря и на конферентните преводачи, казва любезно председателя. Заседанието се прекратява.